Good afternoon. Добър ден. Много ви моля да си заемете местата, за да започнем заседанието. За мен е удоволствие, че мога да открия това заседание на Комисията Сигурност и отбрана. Ще имаме изслушване по отношение въздействието на финансовата криза върху отбранителните бюджети в Европейския съюз и възможностите за пулинг и шеринг. За мен е голямо удоволствие да приветствам нашите гости-оратори. Нашата подкомисия обръща изключително голямо внимание на тази тема. Имахме проучване и ще има доклад, който е насочен именно към тази тема. Имайки предвид е, економическата криза и въздействието върху бюджетите на е, отбраната, трябва очевидно да организираме дейността си така, че да има достатъчно средства за оборудването, технологията и човешкия ресурс. Необходимо е в рамките на НАТО и Европейския съюз да се гарантира сигурността то особено тогава, когато става въпрос за заплаха за нашите ценности и а, безопасност. Предоставят се редица средства и инструменти за защита смисъла на Лисабонския договор, особено сътрудничеството, което може да помогне при укрепване на Европейската агенция за отбрана, за да може да се гарантира успешно развитие на отбраната, имайки предвид съвременната технологична база. Способностите и въоръжението са важни политики, които съответно са разписани с е, е, съответните законови инструменти и директиви, които в крайна сметка са насочени за, към опазване автономността на Европейския съюз и поемане на нашите отговорности пред света. Необходимо е да се използват най-економично и ефективно сегашните ни способности – а сега новата мантра е събирането на различните ресурси и споделянето им при тяхната употреба от 2011 година насам. Това е изключително важен въпрос, който трябва да се разглежда в контекста на суверенитета и отбраната. трябва да използваме, макар и по-малките си ресурси, така че в крайна сметка да постигнем економика от мащаби. Освен това, трябва да видим къде могат да се търсят нови ресурси, които ще дадат възможност на Европейския съюз да придобие способности, които са необходими за мисиите и операциите в рамките на ОПСО. Вече са стартирали преговори и не бива да се пренебрегват нуждите и на ЕПСО. Ще има дебат по тази изключително важна тема и се надявам, че в хода на дискусията ще можем да намерим някои от отговорите, които търсим. Дебатът ще бъде организиран в две части. Първата част, за мен е удоволствие да приветствам доктор Кристиан Мелинг – който е научно-изследовател в Института по политика и науки в Берлин и е автор на проучване в тази област. Доктор Белаис е менеджер в ЕАДС Париж. Сега ще насочим вниманието си върху последствията от ограничаването и рязването на бюджета в държавите членки – и евентуалната загуба на военни способности, както и необходимостта да се търсят нови форми на финансиране. Доктор Мелинг има думата. Uh, Благодаря. Аз ще се взема най-напред с моето изказване по PowerPoint презентацията, след това ще отговоря на въпросите ви. Госпожи и господа, както вече председателят каза, е, на Немския институт получи задача от вашата комисия да проучи въздействието на финансовата криза върху европейската отбрана. През последните 4 месеца работихме по тази задача и сега ще ви запозная с основните заключения до които стигнахме в рамките на проучването, както и нашите препоръки. Има два проблеми, които се очертават през последните две години. Първо, по отношение способностите и второ, финансовата криза. А именно на европейско ниво Сформирането на способностите е един изключително важен тем. първоначално развитието им, където се генерират на европейско ниво много институции, но няма допълнителни ресурси за тях в Европейския съюз. От друга страна, преди да стигнем до способностите като такива, между другото това се случва извън рамките на Европейския съюз и Става въпрос за връзката с е, индустрията, технологиите и работните места. Третия проблем е липващата връзка между ресурсите и способностите на това ниво. Ако не можем заедно да работим, няма как да реализираме задачите си успешно съвместно. А сега финансовата криза също така оказва въздействие на европейските способности и рамката като такава. Така че, ние се опитваме да изчислим какво ще се случи през тези две десетилетия на ограничен бюджет. Изключително намалени са разходите и както казах, този период ще продължи около две десетилетия. В областта на отбраната е, нещата са малко по-различни, имайки предвид приоритетите в политиката. И виждаме, че държавите членки е, вече от 30% в малките страни е, дават е, информация за намаляване на бюджетите, което стига до 10-15 при по-големите държави членки, а при някои под 8%. Европейската комисия ни показва данни, че през следващите 20 години ще се похарчат около 1% от БВП, за да не се стига до по-голяма задлъжнялост, което означава, че никоя държава членка на практика няма да може да покрие, да скрие своя бюджет за отбраната. По отношение да индивидуалните позиции, на къде вървят 27-те армии? Нивото на амбиция на държавите членки и Европейския съюз все още остава непроменено, но на практика на целта е към специализиране. Както виждате по отношение на Обединеното кралство – където се намалява нивото на амбиция. Между другото и Германия също така сваля това. А, Холандия ограничава се както личния състав, така и оборудването, така че има тенденция към специализиране по дефиниция в малките и средни по големина държава, но също така има и намаление като цяло в бюджета на обраната, което означава, че нито ние, нито държавите членки могат да кажат всъщност какво ще се случи там, където няма да могат да се покрие с финансиране по политиката. По отношение на личния състав, 50% или повече са намалени разходите за отбрана – е, разбира се, има договори, които са средносрочни и дългосрочни. По отношение обаче на въоръжението и оборудването, тук има голяма разлика, която плаши между тези, които бавно се модернизират, но все пак му се модернизират и онези, които на практика ограничават доставките. По отношение на политиката е промислена с военна промишленост, виждаме различни стратегии, които се разработват – Разглеждат се новите пазари, където може да се забавят някои проекти, а пък търсенето остава фрагментирано и държавите членки а, биха искали да запазят на национално ниво своята, своята отбранителна промишленост. А по отношение на операциите и поддръжката виждаме, че на, настъпва ускоряване на а, изваждането от въоръжение на по-старите способности и в крайна сметка доста международни войски се оттеглят, така че виждаме не само намаление, но и пренасочване по отношение на военните операции. Както каза председателя, новата мантра е пулинг и шеринг, събиране и споделяне. Може би има нови инициативи а, но от друга страна мога да кажа, че специално в отбраната има доста голяма традиция по отношение на НАТО и Европа към този подход. Но създават се нови двустранни и многонационално инициативи по отношение на пулинг и шеринг – Днес е, това е първия знак за процес, който е от е, протичащ в тази посока, е, за да може да видим в крайна сметка докъде ще стигнем. Тези инициативи в крайна сметка са много важни, както по размер, така и по обхват. Има също така инициативи, генската инициатива, например, и подходи, които дават възможност да имат активисти или по-активните участници, песимистите, като Обединеното кралство и Дания, например, и тези, които залагат на специализираните военни сили, които вече са напреднали в тази насока. И тази развитие всъщност по отношение на групиране и разпределяне на средства и способности се е факт в цяла Европа. Това е а, развитие отдолу нагоре, естествени проекти, които се разработват 20% от тях а, между две трети държави членки. Така че можем да кажем, че Просто вече проекта от 27 не е наличен по отношение на този нов подход. Е, в НАТО в Европейския съюз са по-големите проекти, които вече са започнали, именно за да може да се преодолеят някои проблеми по отношение способностите. Има изключително проучване, което е извършено в нашия институт. Ще можете и колегата, който ще говори след мене също, ще засегне тази тема. Той представлява института в Лондон. И така, имайки предвид тези проблеми, не можем да кажем, че Европейския съюз се променя твърде много. Някои държави все още в Европейския съюз отказват да приемат фактите и не разглеждат дългосрочните последствия. Не се възприема проблема, няма координация и се използват традиционните модели за неговото разрешение, т.е. реформи индивидуални, наред с националните приоритети. Както казахме, генерирането на способностите са изключително важен аспект, но директно посоката още не е ясна. Финансовата криза ни показва къде е неефективността на нашия, на нашия сектор и е необходимо да ускорим действията си. Както вече казах, индивидуалните съкръщения на, не, не, не непременно ще доведат до а, подобряване на ситуацията. Може би тези, които ограничават способностите си, скоро ще могат да осъзнаят, че нямат възможност е, да провеждат своята политика за отбрана. И това се вижда много добре по отношение на случилото се в Либия и речта на Гейт, която той произнесе миналата седмица. Е, САЩ няма да може винаги да реагира от името и вместо Европейския съюз, а също така и е, Европейския съюз като цяло, нито отделните държави членки биха могли да участват в операции ефективно над 1000 км отстояние. Но през последните седмици ние разбираме, че просто времето изтича. Следователно, опитваме се в крайна сметка да запишем като препоръки в нашето проучване идеята за необходимост на връзка между промишления сектор и сектора на отбрана, за да може да се стигне до дългосрочно сближаване и устойчивост на проблема. И насърчаваме Европейският, Европейския парламент да подкрепи следните стъпки които са следните. По отношение на концепцията, Европа трябва да предприеме наистина един, една проверка от стратегическа гледна точка, насочена към амбициите и способностите, до каква степен те отговарят един на друг. Вече първата стъпка е факт, е именно проучването, за което говоря, но е необходимо дългосрочно да се следи с развитията на събитията, за да може да се види как в крайна сметка държавите членки могат да отстояват задълженията, които са разписали в договорите си. Необходимо е Агенцията за отбрава също да а, бъде укрепена институционално, за да може тя да достигне максималния си капацитет в областта на обраната държавите членки и министрите по отбраната като че ли не проявяват особено интерес в тази насока. Така че първо необходимо е да се увеличият авторитета и мандата по отношение на докладване и сертифициране на агенцията на европейско ниво, да се даде определена роля на министрите в тази агенция по отношение факта, че сега работим в състояние на финансова криза и бюджетни съкръщения. Съвместните проекти също са стъпка напред. Необходимо е да се търси връзка и с НАТО. Това също е препоръчителна стъпка по отношение на способностите. Мисля, че е необходимо да се възприема един общ подход, за да се засилят бойните групи в Европейския съюз не непременно като сила, която се разполага, а като механизъм за трансформиране, като един вид лаборатория, в която може да се анализират различни аспекти. Първо да се разшири обема им, да се работи по отношение на времето, ротационното време и да се използва именно като опитно поле по отношение на групиране и разпределение – на ресурсите. Необходимо е, е да се е, възприеме този подход от държавите членки, имайки предвид е, решенията, които строят пред министрите на отбраната. Необходимо да се извлекат нужните полуки. А по отношение на оборудването, по отношение на основната ни цел за 2030 година, трябва да се укрепи технологичната база, както и оборудването. Необходимо да се координират промишлените политики и приоритети и разбира се, циклите за доставки да бъдат усъвършенствани. Благодаря ви. Благодаря. А, сега Ренобеле. Благодаря ви. Ще говоря на френски вместо на лош английски. Мисля, че така е по-добре. След изложението на доктор Мерлинг е трудно да говориш, особено от бюджетна гледна точка, защото, но той така или иначе се вписва в резултатите от едно проучване в областта на отбраната, което направи, където се сравняват разходите за отбрана на европейските държави и Съединените щати и как се използват кредитите за отбрана е, и ще подходя от научна гледна точка. Аз съм работя във фирмата Аедес, която произвежда Airbus. Предвид обявените бюджетни ограничения, съществува голямо безпокойство, защото трите основни държави, които поемат 60% от общите военни разходи, се ангажираха да намалят, да съкратят военните бюджети. Обявените съкръщения са значителни и те са следствие на економическата криза и състоянието на публичните финанси. В, в Обединеното кралство бяха обявени 8% съкръщения, днес във Франция 3,5 милиарда до 2013 година и целите ще бъдат занижени, целите в военната програма 2009-2014 година година в Германия също се съкръщават с 8,3 милиарда до 2014 година. Можем само да се безпокоим от тези съществени съкрещения по три причини. Първо, отбраната, основното бюджетно перо в държавите членки, но техният бюджет е много слаб в сравнение с американския. Е, там той е 4% от БВП, е, например за операциите в Ирак и Афганистан. И той също намалява, но е, в Европа бюджета средно 1,7% от БВП по този начин Европа е в неблагоприятно положение спрямо Съединените щати и а, е, няма, а, е, не може да има линеен подход към е, на, военния бюджет, защото трябва да има инвестиции в способностите и във въоръжените сили. И а, предвид а, съкрещенията, европейските възможности за намеса са доста ограничени. Освен това, в сравнение с 96-та година си даваме сметка, че военния бюджет и особено инвести бюджета за инвестиции не са се променяли 15, 15 години. И в момента дори е, бюджетите да са се увеличили, то като е, изражение на покупателната способност е, те стоят на същото равнище. Докато замяна на това цената на технологиите, военното оборудване на въоръжените се увеличи, И економическите изследвания показват, че е, това увеличение е от 5 до 7% годишно, което означава, че ако бюджетите следват инфлацията е, при константни стойности, покупателната способност намалява. Разходите за военно оборудване показват една постоянна тенденция около 20 милиарда евро за Великобритания, 8 за Германия, 5 за Италия, 3 за Испания. Само Франция се отделя, където до 2003 се отделяха 12 милиарда евро и сега бюджетът е увеличен до 16 милиарда но предвид обявените ограничения тези разходи ще намалеят. Второ, освен стагнацията в бюджетите, виждаме усилия да, сега да се намалят обществените разходи. В страните от ОИСР бюджетният дефицит значително се увеличи от 1998 до 2007. То беше средно 2% от БВП, а сега 2009 стигна до 8%. И макар, че страните от еврозоната не бяха изправени пред толкова силен дефицит, все пак той на 6,3% през 2010 година, така че е, много от страните е, нямат много поле на действие поради строгите бюджетни ограничения и управление на държавния дълг. Е, Изправени сме пред ситуация, в която за да възстановим равновесието и да се върнем към първоначалните показатели, трябва да се окаже натиск върху държавите, които трябва да имат разходи по-низки от приходите. Но това съкрешение на разходите значително може да се отрази върху отбраната държавният дълг се е увеличил от 10 до 30 пункта като процент от БВП. Той направо, има направо бум на дълга и трябва да бъде върнат в разумни граници. И трето, сегашното положение показва, че сме стигнали до крайност в възможности за съкръщаване на виенния бюджет. И виждаме какво става сега с намесата на европейски държави в Либия. Без американска помощ ни нямаше да можем да се намесим. Ще дам само един пример. Напри... Е, използването на ракети от е, американската армия общото, общия брой ракети изстрелени от американците е, отговаря на общия брой ракети, включени в, въобще в цялостната европейска програма за разработване на ракетите. 200 ракети. Днес успяхме да запазим всички програми и бойни способности, но на толкова ниско равнище, че нямаме достатъчен военен капацитет, а това е опасно, защото ние създаваме иллюзия, че имаме сили за намеса и можем да играем международна роля, но ако след една седмица ще трябва да спрем тази намеса, тя всъщност не е реална. Освен това, има а, прекалено разпокъсване на про- отбранителните програми в Европа. Мисля, че едно обединяване че наложително се обединят усилията, защото иначе ще бъде невъзможно да се овладеят разходите и няма да имаме никакъв капацитет за намеса. Разбира се, тук има и ефект на ножицата. Споменаха, че оборудването се е увеличило от 7 до 9%, от 5 до 7%, и има ножицата се разделя все повече между средствата и увеличението на цените на военната техника, което прави все по-трудно, затруднява все повече закупуването на военно оборудване и техника. И ако продължат бюджетите да стоят на равнището от 96-та година, ако беше така в Америка, Европа нямаше да може да купи нито един болен самолет. И можем да си зададем а, няколко въпроси. Първо, разумно ли е да поддържаме непрекъснато съкръщаването на обществените разходи и да почваме предимно с отбраната, след като може да се помисли за други разходи. Ние знаем, че всички Министерства на отбраната са подложени на а, задължението да, съкръ... да съкръщават, но и всички други министерства, но целите са различни във Франция отбраната е на основното министерство, което харчи много, но е много важно да се видят какви са целите. И в рамките на самия военен бюджет можем да се зададем следните въпроси. Да помислим, например, какво стана на края на студената война. Тогава Европа а, пожертва а, разходите за инвестиции, за научно-изследователска и развойна дейност в областта на отбраната. В Штатите също бюджета на всички области беше съкратен, но съкръщаването на отбраната беше два пъти по-малко от общото съкръщение на държавния бюджет. Тоест, там беше от, бяха отчетени потребностите. И трето, трябва да се отчете развитието на технологиите и производството. За всяка технология има определен пазар, а, за да може това производство да бъде жизнено. И предвид развитието а, на технологиите, понякога този пазар може да надвишава а, националния пазар. И понякога е в някои области обхвата е много по-голям от националния пазар. Трябва да кажем, че всъщност кризата не е създала тези проблеми. Тя просто разкри някои трайни тенденции, ерозирането на военното производство, което наистина беше сериозно засегнато от кризата и сега е неизбежно да сме принудени да направим избор. Има две оси, по които се развиват нещата вертикална и хоризонтална. Е, е, хоризонталната се търси до, подходящия подход, за да се гарантира ефективност на военните разходи. Ефективност, която не може да бъде линейна. Ако се съкратят разходите в отбраната може да има стъпаловиден ефект и ефективността на, разходи, на освояването на средствата и разходите да намалее. И съгласно економическата логика ще се каже, че ако дадена економическа структура не може да оживее на пазара, то трябва да бъде пробеден самия пазар, да се обединят усилията, за да се намери е, подходящия мащаб за въпросното производство, което трябва да оцелее. Може да се предвиди, примерно, пазар от няколко страни, като се поддържа и конкуренцията, защото монопола не е най-добрият отговор, за намиране на най-добрата ефективност. Важното е в Европа да се запази е, производството, производствените мощности, за да може Европа да действа самостоятелно. Второто измерение в краткосрочен план и засяга отношенията между държавата и промишлеността. Днес имаме един индустриален модел, основан върху създаването на нови програми. Когато приключи една програма, се създава нова, така се е, поддържа проектирането, производството. И щом една програма вече навлезе в фазата на производство, се лансира веднага следващият. Може да се някой да възрази, че няма средства за нови програми. Но е, тогава да помислим как да реорганизираме отношенията между отбраната и индустрията, и как, за да се запазят а, е, а, е, уменията, ноу-хауто и да се създават способности. Ако, ако е, намалим програмите, които отговарят на търсенето, може би ще поощрим изследване на предлагането. Е, dans une logique purement... Например, в Великобритания има интересен опит където се е, използват взаимно е, средства, без е, задължително да има някаква обща програма. И анализа на бюджетите показва, че се налагат структурни структурни промени, както в търсенето, така и в предлагането и за заинтересованите страни са готови да направят това. Отбранителната промишленост всъщност се уповава на партньорство между, с държавата и това партньорство трябва да бъде вместено в една нова бюджетна рамка. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. А сега имаме време около половин час за дебат. Госпожа Гомеш. Thank you. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте тук и ни казахте какво трябва да направим. Не, че ние не знаем, но все пак много е добре да се каже ясно, открито. Защото си даваме сметка, че ние със сигурност не изпълняваме целите си, особено в настояща економическа криза. И ако искаме един ясен символ на нашия провал, то това е И Защото там имахме абсолютно всички изисквания за Европейския съюз да приложи на практика резолюцията на съвета за сигурност на ООН и в крайна сметка ние нищо не направихме. Като цяло се провалихме в нашата си задача. И това, въпреки факта, че парламентът, точно този парламент, поиска още от самото начало да се организира мисия по нашата външна политика за сигурност и отбрана, а именно ембарго. И така, сега ни липсват средства поради економическата криза, но това не означава, че ни липсва също така нужда от операции за сигурност. Точно това беше подчертано и от секретара Гец. И не може да кажем, че примерно Съединените щати трябва да поемат отговорност за това, което ние тук сме направили или не сме направили. Защото знаете каква беше последната реч или една от последните речи на бившия президент Буш в Букурещ. А именно за общата защита. И тогава посланието беше много противоречиво. И едва ли не Европа си намери оправдание, защо не изпълнява ами, военните цели. Аз искам да ви попитам. Лично аз се тревожа от факта, че държави като примерно моята Португалия имаха великолепен капацитет и че най-вероятно ще го загуби. Ще го загуби както за нас самите, така и за Европа. Ако нищо не се направи и ако не действаме заедно за изграждане на военен капацитет. Искам да ви попитам. Първо, скандално е, че Европа не се пребори с корупцията в областта на отбраната. И това е една от причините, поради която ние нямаме пари за тази програма. И за това и нашите граждани не искат да подкрепят тази програма, особено в настоящата економическа криза, особено защото ние не направихме нищо да се преборим с корупцията в отбраната. Аз мога да кажа, че не говоря тук само за португалската корупция. О, говоря за корупцията на всички нива в отбраната в Европа. И за това сега нямаме пари и за това гражданите няма да искат да дават пари за отбрана. Второ, искам да ви попитам. Сравнихте нашите военни усилия с тези на Съединените щати. Но не трябва ли по-скоро да сравняваме с страните от БИКС? Защото може би ние трябва да сме там. Например, погледнете какво става. Китайски компании купуват европейска техника и в крайна сметка едва ли всичките ни техники, целите ни програми ще бъдат изкупени от Китай и ние ще загубим всичко. И сега, с Лисабонския договор, създаване на службата за външни отношения и създаването на поста върховен представител за външната политика, но също така и за отбраната. Какви всъщност усилия правим? Това, което виждаме, е доста разочароващо. Въпреки подкрепата от парламента, няма кой знае каква разлика в а, а, об... това, което се постигна като убеждение на държавите членки да помогнат в а, отбраната, особено в случая с Либия. Видяхме, има доста страни, които се оказаха против, например Германия но това всъщност беше най-очевидният пример на групата страни, които не искат да дават пари с отбрана. Какво направи върховният представител, за да защити нашата политика? Как тя свърза работата си с Европейската агенция по отбраната? И как е, отбраната и та индустрията, свързана с отбраната, може да допринесе за економически ръст. Ние трябва да обърнем настоящата ситуация. Как можем да убедим правителствата на европейските държави, че тази индустрия може да подпомогне създаването на работни места и економически ръст в Европа? Благодаря. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата участници. Аз също искам да се спра на примера с Либия. Това би трябвало да бъде наша задача. А в крайна сметка, а, американците до някъде ни улесниха задачата, като се участваха много презервирано а ние нищо не направихме. Аз тук, като представител на индустрията и на научната дейност, искам да попитам къде до каква степен тази резерва от страна на нашите партньори всъщност попречи на истинското сътрудничество? И дали не следваме някакви устарели идеи и дали нещата не зависят всъщност от индустрията, която се мобилизира държава по държава, т.е. всеки за себе си и избягва отваряне и международно сътрудничество, защото представителите на, на този бранш се страхуват че ще загубят доходи от съответната държава и от министерствата. И не може би всъщност причината е комплексна. До някъде е военна, до някъде е политическа и до някъде е заради индустрията. И мислите ли, че можем да си извлечем някакви полуки от историята в Либия? И какво ще стане следващия път, ако американците кажат, ами нас не ни интересува, не искаме да участваме и съответно а, ние ще трябва сами да си осигурим капацитет. Мислите ли, че политическият дебат може да бъде повдигнат за този въпрос или не е уместно и няма бъдеще? И така, каква е вашата оценка на подходите, които съществуват относно сътрудничеството днес. Имате ли да кажете нещо повече по конкретния пример, който всички познаваме и как оценявате съвместният военен екип на Европейския съюз, където се говори за 300 военни проекта, които ще бъдат осъществени едновременно. Мислите ли, че всичките тези предложения могат наистина да, да доведат до нещо конкретно и смислено? Благодаря. You, Благодаря, господин Камбъл. Благодаря, господин председател. Искам да запитам гостите относно това а, групиране и разпределяне. Според мен е, е много удобно да имаме такава интеграция. Да обединем всичките европейски армии в една армия. Говорихте за военните групи, военните групи, но всъщност имам един въпрос. Не е ли просто още един план Шуман? Само, че този път не за въглищата и стоманата, а за отбраната. Да имаме обединение на войските, на корабите и така нататък. Благодаря. Thank you, Mr. Lise. Благодаря, господин Лизе. Дякую бардзо, пани przewodniczący. Благодаря, господин председател. Извинете ме за това, че говоря полски. Презентациите тук бяха много интересни. И слушахме ги и си дадохме отново сметка за някои много тъжни факти. Те само потвърждават това, което вие казахте. И ще ви кажа, че преди няколко часа в интернет говори един британски политик, който каза, че след 3 месеца Великобритания ще загуби участи... възможността си да участва активно в мисията в Либия, защото просто ресурсите им и оперативните рез... средства ще бъдат изчерпани и намалени до нулата, сведени до нула. Ето това всъщност остава от огромния на пръв поглед бюджет за отбрана на Великобритания. Така че ето това е още едно потвърждение на това, което всички тук говорим. И го говорим не от днес, а от много месеци. Всички си даваме много добре сметка на разликите между средствата, които се отпускат за отбрана в Съединените щати и в Европа. Така че съм съгласен отчасти с вашето експозе и твърдението, че ситуацията не е никак розова. Но как, какви решения виждате вие? Защото а, трябва да не забравяме и следното. А именно, че днес националните парламенти, когато говорим за компетенции на национално ниво, биха могли да гласуват и да решат да увеличат финансите за а, отбрана. Но това може да съществува само на теория, не на практика, защото никой няма да го направи а, в а, обстоятелства, когато всъщност урязваме бюджетите заради кризата. И отбелязвам това, което казвате. Една идея за рационализиране на разходите, за об обобщаване, обединяване на разходите на европейско ниво. И имам чувството, че чухме една деликатна критика спрямо големия брой европейски проекти, които са в една латентна фаза или символична, ако искате, т.е. почти умрели. И не бива да се специализираме твърде много и да изоставяме като цяло програмите си. Трябва да се съсредоточим върху най-важните. Благодаря. Благодаря. Никой друг не иска думата. Добре. Господин Мелинг. Благодаря. Благодаря, дами и господа. Ще е, оставя въпросите, които са свързани по-скоро с следващата ни сесия, с следващата част. Например, въпроса на госпожа Гомеш. Но все пак, нека да отговоря за корупцията. Това е един от проблемите, но не най-важният проблем. Има много други. Не мисля, че има нужда чак толкова от контрол в това отношение, но Нека да го свържа с а, приноса на държавите членки за отбраната, в политиката за отбрана. Ако сравните цифрите и ако се опитате да измерите значението на тази индустрия на отбраната, цифри сравнени с БВП, разбира се, нещата са важни. И разбира се, че а, тази индустрия допринася, но не толкова допринася за нашето забогатяване, колкото за нашата сигурност това не означава, че тя е перфектна и че няма нужда от подобряване. Така както и господин Галър го каза. Но нека да не забравяме кой се възползва от тази отбрана. И разбира се, ние тук си имаме една обща, така се каже, коалиция от политически, военни и индустриални представители, но мисля, че най-важното е да да не се спирате на един такъв конкретен случай. Относно Лисабонския договор и върховния представител, много добър въпрос. И мисля, че трябва да се обърнем към самия представител в това отношение. Аз не мога да кажа какво точно е направила тя за по-голяма, за подобряване на нещата. Може би трябва да издадем директно въпроса. Особено след това, което се случи в Берлин. Какъв урок си излякахме от Либия? Това е много актуална тема. Виждате, че САЩ много не искат да ни помагат. Дадоха един начален тласък и ни оставиха да се спасяваме. И в крайна сметка се оказа ясно, че Европа не може да води мисии. Защото До сега се намираме в една ситуация, за която се изписа като нове от през миналите 30 години в най-различни варианти, теории и така нататък. Но това не означава само за а, но тук всъщност не става въпрос за мисия на стотина километра от нас, а на хиляда километра. И ние не успяваме да се справим с този диктатор. И се оказва, като че ли ние нямаме никаква сила в това отношение. А относно групирането и разпределението, не исках много да се спирам на този въпрос, но все пак. Това е въпрос свързан с споразумението от Гент. И основният въпрос е, че когато стартирате една инициатива, разбира се, ще има и бюрокрация. 300 различни дейности ще са свързани с една инициатива. Вярно е, че това е тежко, но е така. Но най-лошото е, че ние сега нямаме политическо лидерство. Така че аз бих, ако имаме инициативата, аз бих подкрепил. И ако имахме лидер, това щеше да бъде най-добрият вариант. Но не е такъв случай. И докато нямате политически лидер, който да наистина да прави нещо конкретно, така както беше с един от бившите министри Гутенберг, който по чиста случайност, така се каже, принуден от обстоятелствата, се принуди да участва и да поеме това лидерство, със сигурност няма да имате нищо друго, освен бюрокрация в тези инициативи. А относно новото групиране и разпределение, това не е нищо ново. Това е традиционен, традиционна дейност и Обединеното кралство в това отношение е доста по-напред, особено по интегрираните сили. През изминалите 30 години сме работили по този, по този модел с Холандия и мисля, че Европа може много да научи от опита на тези две страни в интегрираните сили. И това, което става тук и което се опитваме да направим тук е не да обединим 27 армии, а да се измъкне по някакъв начин от проблема с Ливия. Много се радвам, че ни дадохте този пример. Защото това е най-доброто доказателство за неспособността на отделните държави членки да си осигурят сигурност за тях самите и за Европа като цяло да действа. Така че ситуацията е ужасяваща. Не става въпрос за нов план Шуман. От нещо като наложен план от политическо, на политическо ниво. Нашата обща политика е сигурност и отбрана си е обща политика е сигурност и отбрана. Не е друга. Но се опитва, тя просто се опитва да отговори на военните ни амбиции. Господин Лизе, до някъде съм съгласен с това, което казвате. Имаме нужда от специализация. Но като че ли всички се специализират в това, което е най-ефтиното. Но мисля, че най-важното тук е координация. Защото дори и до сега отделните министри на отбраната все още не водят диалог между си. Благодаря. Господин Беле. Благодаря ви. Права сте, госпожо Гомес. Понякога не е много уместно да се сравняваме с Съединените щати, защото мащаба не е същия. Не можем да сравняваме бюджетите на Европейския съюз с бюджет на, на Съединените щати, защото всяка отделна държава членка има е, отделен бюджет. Не трябва да сравняваме е, усилията, които 27-те отделят за европейската политика. А ако се сравни една средно голяма държава като Франция или Германия, в областта на отбраната с Съединените щати, може би сравнението ще е по-точно или, например, с Израел или с държава като Корея. Имаше редица въпроси за ефективността на координацията на усилията. Тук отново се връщаме към економическия анализ на алиансите, на съюзите какво се е, е, споделя в един съюз? Европа един економически съюз, но когато средствата бъдат групирани, обединени, и обаче бюджета е нищожен, както например в общите усилия за отбрана, си даваме сметка защо Европейския съюз е с вързани ръце. Трябва да видим как теорията на съюзите може да позволи поощряване на сътрудничеството, тук всъщност става въпрос за една конфедерация на държави. Всеки внася каквото може, всеки участва ако иска. Няма а, стимулиране за сътрудничество или за предоставяне на средства, няма и принуда. И в повечето случаи, когато става става въпрос за международни или регионални блага, а ако няма орган, който да наложи координация между действащите лица, те полагат твърде малко усилия или разчитат на най-големия участник, минимизирайки своите усилия и така нещата не могат да върват по ефикасен начин. Ако искаме отбранителната индустрия да създава економически растеж и работни места, трябва да се съобразяваме с мащаба. Имаше едно изследване на двама израелски учени от 2004 година, в което се подчертава, че високите технологии в отбранителната индустрия не струват кой знае колко от. Тоест, съотношението разходи и ефективност е много добро. За това трябва да се е, поощрява създаването на нови технологии, защото ние искаме да сме в предната линия на технологиите. И трябва да се запитаме дали отбранителната индустрия е достатъчно интегрирана с гражданския сектор, защото има редица приложения е, в гражданската сфера е, на, на военните продукти и е, е, връзките са все по-слаби. не съм е, убеден, че трябва да създаваме общоевропейска армия. Това може би е идеала, но а, има операции на Европейския съюз и за тях се налага едно федерално финансиране за да може да се, което да допълва националните разходи и да покрива непредвидените разходи, които а, да позволят операциите да преминат при добри условия. А, им, на, а, ако няма европейски бюджет, а, вече няма стимулиране на държавите членки да полагат усилия и техните усилия не могат да бъдат оптимизирани и да отговорят на очакванията. И най-общо казано, господин Лисек, Смятам, че тук става въпрос и за политическа амбиция. Отбранителните усилия са изражение на политическите ам, амбиции. А, в щатите харчат 5% от техния брутен вътрешен а, про, а, продукт за отбрана, а в Европа едва стигаме до 2%. Но това е въпрос на колективно желание, колективна воля. Защото а, преди а, щатите са харчили до, дори 10% и обществото го е приемало. Ние просто сме решили вече да не участваме на международната сцена. Това е собствен отказ и израз на дадена политическа визия. И смятам, че независимо дали говорим за бюджета на отбраната, отбранителната индустрия, емисиите, които изпълнява Европейския съюз, трябва да гледаме не само економическите и бюджетните аспекти. Трябва да знаем, че това е въпрос на политически амбиции. Ако, що се отнася до разпределянето на усилията, на средствата, на участието, за момента това не е ефикасно. Европейската агенция по отбраната предлага редица програми в областта на въоръжаването, много често в едни и същи области, което не се оправдава по никакъв начин от економическа гледна точка. И бих казал, че индустрията е виновна. Тя пази своите пазари, пази своите достижения, но ако държавите и да дават възможността да го прави, те също носят своята вина. И так му там е проблема. Като, ако погледнем как се управляват програмите за сътрудничество, ще видим, че точно за това те не са ефикасни начина по който се управлява сътрудничеството от политиците и от администраторите всъщност е причина за липсата на всякаква ефективност. Например, има програми за едни и същи оборудвания и ако бяха обединени, можеха да се направят економии. Но това са политически решения, които просто е, търсят да облагоприятстват дадена национална индустрия. И всичко е въпрос на политическа воля. Thank you very much. Благодаря. За втората част на дебата позволете да приветствам бригантен генерал Кълмон, който работи в Кралски институт международни отношения в Брюксел, господин Томас Валасек, който е директор външна политика и отбрана в Центъра за европейска реформа в Лондон, както и господин Грахан Мюир, който ръководи а, политическо планиране в Европейската агенция за отбрана. Сега ще се спрем за възможност, темата възможности е, обединение на усилията и разпределяне относно а, е, отбранителния сектор, политиката, възможностите по отношение на споделяне на разходите и включително и промишлената дайност. Благодаря. Имате думата. Благодаря. Възможностите за групиране и разпределяне са една важна тема и искам да споделя с вас 6 свои идеи. И ще се опитам да спазя времето си за изказване. На първо място, това не е ново понятие. Много от нашите държави вече има история продължение на 60 години за упражняване на подобно групиране и разпределяне. А сега, когато говорим за това, акцентът винаги е върху регионалното сътрудничество. Мисля, че то е оправдано. И то има своите положителни страни и ценности. Със сигурност има потенциал, който още не е реализиран за да се стартират нови регионални проекти или да се увеличи нивото на амбицията на някои от съществуващите регионални проекти за сътрудничество. Но, отново, не мисля, че трябва да се разделя Европа на отделни острови за регионално сътрудничество. Необходимо да се изграде мрежа, която да е трансевропейска за сътрудничество. Следователно, също по силата на моя опит мога да кажа, че да, става дума за регионално сътрудничество, но и нещо общо. Обединение на усилията и раздепределение в конкретни области, в конкретни системи оръжейни, защото в крайна сметка всички ще извлекат полза от успеха. Увеличаването на ефективността, резултатността са много по-големи. А освен това, има възможност по този начин да се обединят повече страни, както големите, така и по-малките в е, цяла Европа. Това е първата идея. Регионално, да, но и разпределяне и групиране в областта на конкретни теми и области. Вторият елемент. Когато говорим за е, групиране и разпределяне обикновено се засяга и темата за суверенитета. А сега обаче искам да изложа своя аргумент. Например, в Холандия, моята страна Белгия, имаме създаден един штаб, който работи съвместно именно по отношение групиране и разпределяне. И искам да ви уверя, че винаги е възможно да се осъществи дейност и на национално ниво, т.е. не се губи суверенитет. На второ място, по отношение на различните сателитни програми в Европа, Бълга... в Белгия участва във всички тези програми. 10% от общия разход – и в крайна сметка, като нето резултат, моята страна може да пренасочва и стройва сателити и да получава конкретни изображения в конкретна област по конкретно време. Можем да го направим. Всичко това, разбира се, е свързано с онова, което ние влагаме в програмата, но имаме и способност по този начин. В противен случай няма да имаме нито суверенитет, нито способности. Искам да кажа следното. Суверенитета е вашата власт да окажете въздействие при взимането на решението от други и да постигнете своята си цел. Според мен, групирането и разпределянето е важен инструмент да се постигне точно тази цел – това е начина по който се организира тази система. На трето място. Този процес има своите ограничения, защото вие слагате всичко в една кошница, онова с което разполагате. Но то вече съществува в държавите. 2001 година ние тук в Европейския съюз е, очертахме нашите основни искания а също така и проблемите, стратегическите ни проблеми. Въпреки всичкото групиране и разпределение от 2001 година до днешния ден, стратегическите ни проблеми все още са непроменени и съществуват. Все още имат основните пет характеристики за европейските бойни способности, повече жени и мъже в униформа от САЩ. По отношение на държавите 27 членки. Трета характеристика. Пак на ниво държави членки имаме много специфични военни способности, които са излишни, но стигаме и до четвъртията характеристика. Имаме проблеми, основно на стратегическо ниво, и това не се променя. Аз обаче съм оптимист, защото има и пета характерна черта, което е много интересно. Нашите всъщност излишества – има нещо какво може да се направи в тази област, за да се преодолеят и недостатъците. С други думи, групирането и разпределението, което се опитваме днес да осъществим, е първата стъпка към една по-широка програма, по-амбициозна програма – към по-постоянно и структурирано сътрудничество, което обхваща до голяма степен и планирането в областта на отбраната, а също така е и насочено към преодоляване на стратегическите проблеми. Може би, ако изградим едно подобно по-структурирано постоянно сътрудничество, един от критериите просто би бил този – Необходимо е да се запази по този начин, дори и увеличи националния суверенитет. Според мен това е напълно възможно. С други думи, групирането, разпределенето е първата стъпка. На четвърто място в моето изказване искам да ви предупредя за нещо. По-настоящем има много високи очаквания по отношение на групирането и разпределенето, но трябва да направим нужното, за да може духа от Гент да продължи да живее. И тогава именно тази фраза групиране и разпределяне няма да бъде просто една фраза, която води до а, оставането в предишните ни рамки, т.е. да си правим нещата, както си сме си ги правили до сега. Много е лесно да се изпадне в подобно състояние. И това сме го показвали до сега и през изминалия период. Имам конкретни данни. Трябва да внимаваме. Трябва духа да остане жив Нужно е тази първа стъпка да бъде осъществена. Тя е много важна. Защото трябва да осъзнаваме, че ако няма тази първа значима стъпка, няма да има и втора. И няма да има структуриран, интегриран подход. Той просто ще отпадне, както много други подобни инициативи са отмирали през изминалия период. Това е предупреждението ми. Така че, според мен, групирането и разпределянето е необходимо, за да разгледаме онези проекти, които ще могат да обединят държавите по такъв начин, че на доброволна основа ще се окаже въздействие именно върху техните планове за отбрана. Ще дам един пример. Ако сме интегрирани и суверенни, така както Холандия и е, Белгия и е, военноморските сили ако не продължаваме да работим по този начин, нито в едната, нито в другата страна няма да можем да разработваме програмите си самостоятелно. Просто ние винаги координираме нашите дейности, когато разработваме доброволно нашите програми. И това е доброволен принцип на обмяна на информация. Ето, именно към такъв принцип на а, групиране и разпределяне трябва да се стремим. Първата стъпка е много важна. Лесно е да се каже. Можем ли обаче да го предприемем, да го извършим? Има ли подобни примери? Мисля, че да, лесно ми е да ги намеря, защото са записани в един много добър доклад, прият от парламента на 9 май. Първо, център който да се събират европейските структури, да се обобщават, за да може наистина да се действа превентивно по отношение на управлението, за да може в крайна сметка да се включат всички активни участници. Тоест, това е един съвет за управление на кризите. И втори пример по-добри ресурси и по-добро постоянен общ главен щаб в Европейския съюз. Държавите членки – ако осъзнаят това, ще получат много, ясна, много ясно послание от институциите, че именно се извършва това групиране и разпределяне. И на второ място, този главен щаб ще бъде основен пример за едно прагматическо решение възоснова на излечените полуки. И тогава всички ще спечелят не само институциите, но държавите членки на първо място. Шеста точка – от моето изказване. Всичко това постижимо ли е? Да. И мисля, че има а, ясни показатели за това. Първо, финансовите строги мерки. Вече бе казано, няма гаранции обаче, че това ще помогне. Би трябвало да помогне, но трябва да истина да се стремим към това. На второ място, мнението на обществото. Това е нещо ново за нашите страни, вярно е. Но в крайна сметка обществеността е за Европа. Така че Европа да може да направи нещо, което е от изключително голямо значение в тази област. Е, има и критични гласове. И мисля, че това е основателно. Имахме вече три сигнала. Бивша Югославия. На второ място Ирак. На трето място сега Либия. Три пъти достатъчно са тези предупредителни сигнали. А третият елемент, който е много важен и много ясно бе казано съвсем наскоро, отново от САЩ. Посланието е ясно. Работете съвместно в Европейския съюз и предприемете нещо по отношение на военните си способности. Така че едно е ясно. Вече всички знаят, че няма конкуренция между ОПСО и НАТО. Точно обратно стоят нещата. А в някои държави се вижда растяща тенденция да се оставят проблеми, свързани с стратегическото ниво на управление – не на национално ниво, а да се изнесет на по-високо ниво тези проблеми. Трябва да осъзнаваме този факт. Но съм оптимист, защото от друга страна виждам растящ апетит в рамките на европейския те институции след Лисабон да се мисли и действа стратегически. А особено го виждам това в Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Валушек. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на комисията СЕДЕ, радвам се, че им възможността да говоря тук за групиране и разпределяне. Особено след казаното вече до тук от преждеговорящите, ще говоря също така и за корупцията. Много интересен въпрос, повдигнат от госпожа Гомеш. Ще се базирам най-вече на едно проучване за бюджетната дисциплина. Холандското министерство ме помоли да а, видя какви са примерите за групиране и разпределяне и защо в някои случаи ме провала, в други успех. Групиране и разпределяне, е, това е, е нещо, което води до незабавни, почти незабавни економически резултати, но като цяло имаме малко успехи. Имаме различни национални поръчки, и закупки в международен план на такива индустриални техники всъщност стана нещо обичайно. В Европа имаме над 1 милиард военни 95% обаче от цялото оборудване принадлежи на отделните нации или на НАТО, а също така различните места, където се водят обученията, принадлежат също така и трети страни, например Сибир, Сибирската тайга. Имаме различни проблеми, естествено. Държавите се тревожат, че ако се обединят силите с други държави, другото правителство, примерно, може да ги е, задължи или да оказва натиска да отидат, примерно, да водят война някъде, където въпросната държава не иска да се намесва. Държавите се тревожат, примерно също така, че много често е, евентуално могат да получат натиск или едва ли не отказ от страна на партньора за определени мисии. И държавите определено не искат да плащат сметката за партньорите си. Така че това обединение ще бъде най-трудното нещо. Напомниха ни тук за бългийско-холандския пример, за британско-холандският е, пример. Това са все успешни примери. Защо имаме добри, добро сътрудничество между някои държави и не толкова добро между друго? Е, в предишните години говорих с различни е, съветници по отбраната, политически ръководители, министри и така нататък за техният опит. И базирайки се на това, което те казаха, аз установих няколко основни урока – за успешни групирания и разпределения. Аз няма да ги а, разказвам тук подробно, имате ги в проучването, но все пак а, нека да кажа, че всичко зависи от а, съответните политики и от сътрудничеството. Нищо не се гарантира предварително. Първият основен елемент за успех – е да се намери партньор с подобна стратегическа култура. Как този партньор ще използва силата си и да има същото или почти също желание за, примерно, място в света, във военната роля. Например, германци и французи се провалиха в Афганистан, защото имаха различни разбирания. Например, немският министр беше особено резервиран относно споделяне на подобни мощности за бъдеще. Но тук стигаме до друг, до друг а, урок, а именно, че е хубаво да споделяме, да разпределяме, но партньора трябва да е подходящ, а, да има същите стратегии. А Германия би могла евентуално да се съсредоточи върху, а, примерно, създаване на различни индустриални техники, а не толкова върху разполагане на своите сили на терена втората ми забележка е за успешно групиране и разпределение. Трябва да се обединим с партньор, на който вярваме и от който не се страхуваме, че примерно ще ни предаде. Това е, е много важно когато, например, се изграждат капацитет за самозащита, за защита на националната територия. Да знаете, да, примерно, че това вашия партньор няма да ви спре, ако искате да пристъпите към разполагане на сили за самозащита. И само така партньорите могат да се сътрудничат по много деликатни теми. Такъв е случай с Норвегия ние в Норвегия, примерно, каза един от министрите им, мислим първо за норвежките граждани, т.е. за самозащита, а после за всички останали северни държави. Друго, така че тук полуката е, трябва, че може да има добро сътрудничество, само ако, примерно, страните имат една и съща политика за самозащита. Това означава също така, е, че ако се отпускат някои средства за самозащита, е, други компании няма да получат средствата за развитие на отбраната. Това трябва също да бъде решено между страните участници. Например, ако говорите с британските власти и, например, евентуалното им споразумение с Франция, те се страхуваха, примерно, великобританците се страхуваха, че Франция може да. Това споразумение с Франция евентуално може да доведе до загуба на техните фирми, защото Франция има протекционистични политики. Четвъртата забележка, а именно яснота на намеренията. Това е нещо много важно. Господин Кембъл също го каза е, а именно има много причини за групиране и разпределение. А именно едната от тях е, е намаляване на разходите, за да се спестят средства. А, например, такъв е случай между поляци и украинци. Например, а, за сближаване на дадена държава с Европейския съюз, България, Македония и Турция също имат подобни споразумения и така нататък. Има много причини, много от тях много добри, но тези причини водят до различни заключения. Ако се сближавате и разпределяте, за да е, имате обща армия, така случай ще е, се съсредоточавате върху печалбата от те общите армии. Ако искате, примерно, да намалите разходите, в такъв случай ще помислите как да разпределите, примерно, фабриките или производствата. Ако искате, произво... Ако има... искате партньорства, с други държави, трябва да видите каква ще е стратегическата цел. Например, а, трябва да се помисли какъв точно капацитет а, ще ни предложите държави. И другата ми забележка, намаляването на корупцията улеснява групирането разпределението. Тук сте права, госпожо Гомес. Защото когато правителствата а, създават различни звена и искат да се обединят, това означава също така и съвместни обществени поръчки или управлявани съвместно поръчки и ако съответно ако едната от, един от участниците е корумпиран, това съответно ще предизвика недоволство другия партньор и целият модел може да се срути. Господин председател, това са моите полки, които извляках. Няма да влизам в повече детайли, имате ги в документа. Само няколко общи заключения относно бъдещето, след като сме си извлекли полките от миналото. Най-важното заключение, което аз мога да направя за бъдещата ни политика е, че има много фактори, които трябва да се срещнат, за да може да имаме успешно групиране и разпределение. Например, да било то структурното разпределение, условията за успешно интегриране, но те са на лице само в някои части на, на Европа, не задължително географски свързани. Зависи от културата, зависи от отношението към отбраната, към към доверието и към партньорското сътрудничество и така нататък. Така че вместо да се съсредоточаваме само върху една сила за отбрана, може би най-добре ще бъде да насърчаваме едно такова групиране на отделни нации, на отделни, груп, на отделни райони и по този начин, според нас, бихме могли да постигнем по-тясно сътрудничество и е, ако имате допълнителни въпроси, ще се радвам да ги слушам. Това, което вече става, създават се вече такива малки островчета на сътрудничество. Франция и Великобритания, например. А, в страните от Бенелукс, северните страни, чехите и словаките, също и също така страните от Южна Европа. Но още веднъж има много лица ангажирани в а, а, тази дейност а, и тя може да се съществява само на регионална основа. Другия въпрос. Какъв капацитет могат да имат тези островчета, така да се каже? Ако правителствата се средочават на, върху интегрирането на сили, които няма да се разполагат извън държавите, тогава те ще се сръточават примерно по а, например, самозащита, или пък другите, които искат да, са, да разполагат сили навън, ще се сръточат върху а, сили, които ще, бъдат, ще имат такава цел. А не, както се получи при Великобритания и Франция, е да създават сили за разполагане навън и никога да не ги използват. Другото ми, другата ми препоръка – различните препятствия пред интеграцията зависят от съответния район и от културите. Тези региони трябва да бъдат разглеждани различно и съответно да се изготвят отделни стратегии за отделните части на Европа. Например, германците имат повече опит с разполагане на сили. те трябва да се ръчат върху това. Други страни, например Великобритания и Франция, могат да се ръчат върху а, самозащита или пък а, върху защита на границите. Мисля, че така ще бъде много по-лесно да се а, постигне едно обединение в Европа. Чешката република и Словакия, например, трябва да видят кое сътрудничество ще осигури най-добри резултати. В Северна Европа вече има формално партньорство това отношение и те, на, то най-вероятно ще се превърне в много по-конкретно и структурно партньорство. Друга забележка. Правителствата не трябва да създават еднакви или сходни а, групирания, защото това всъщност, дублиране всъщност само а, изяжда парите. Например, Великобритания и Франция могат да бъдат самодостатъчни, имат достатъчни средства, за да използват собствените си сили. Но малките държави надали ще могат да имат такива средства, за тях ще бъде много по-добре да се обединят с някого. Те са изправени и пред друг тежък избор или трябва да се обединят с някой друг, или да загубят, просто защото няма да имат средства да финансират тази си политика. И последното ми заключение, някои за общи специфики за Европейския съюз, мисля, че тази дискусия трябва да се провежда също и с индустрията защото компаниите познават по-добре националния капацитет, националните а, стратегии и те, те са силно заинтересовани от подобни групирания, за да не загубят собствения си бизнес. И само с а, такъв диалог между държавите, правителствата и а, компаниите може да се а, разреши тях, страха на компаниите да не загубят терен. Господин председател, аз говорих тук повече с държави членки, отколкото за Европейския съюз като цяло. Това е защото аз лично смятам, че в обща политика за отбрана и сигурност общ... ролята на Европейския съюз е ограничена. Имаме възможност само за такива островчета на групиране. Това не означава, че Европейския съюз не може да бъде ам, полезен фактор но най-важното, той може да бъде фактор на координиране на усилията. Групирането и разпределянето е нещо, което се превърна в свойбалния е световно мото. Всички сме за, само че въпросът е как ще го направим. И мисля, че трябва да се съсредоточим, за да направим по-голяма част от тези проекти успешни. Това, за това говоря аз и в моят доклад. Това ще ни бъде полезно за в бъдеще. И след това добрите практики ще да се разпръснат по територията на Европейския съюз. И също така може да създаде един колегиум за групиране и разпределяне, където да се обсъждат тези практики. Второ, трябва да се създадат насърчавания защото преди при подобни групирания а, защото сега, например, това, което става, вместо да насърчаваме, ние не успяваме да насърчаваме а, тези групирания, защото имаме ни органи, с, а, чието ръководство е с ротационен принцип. И, например, на 6 месеца или на 3 години и така нататък. И в крайна сметка никой не може да продължи сътрудничеството, както е било предвидено. Друга пречка бихме могли по някакъв начин да премахнем проблемите. Например, свързани с обществените поръчки. Трябва да премахнем бариерите за трансгранична търговия. В това отношение бихме могли да водим дебат тук. Трябва да хармонизираме цялата индустрия в Европейския съюз и след това трябва правителствата, които водят протекционистични политики за национални компании, да бъдат по някакъв начин санкционирани или ограничени, така че да не го правят за напред. Господин председател, уважаеми депутати, нека да кажа, че моят подход, който предлагам тук, може да бъде прият за обратния на общата политика на Европейския съюз. Не такава ми е целта обаче. Аз просто признавам три основни реалности, а именно, че държавите членки не искат да се съобразяват с друг по време в своята военна политика. Второ, че а, културата, военната култура зависи от райони, от държавите. И трето, че а, че групирането и разпределението не винаги действа а, с положителни резултати. Така че с моя подход смятам, че ще имаме повече успешни резултати и това ще даде повече капацитет на Европейския съюз. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Муир. Има думата. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за поканата, отправена към мен. Казвам се Греем Юрам и аз съм от Европейската агенция за отбрана. Аз, за разлика от останалите оратори, не съм от научните среди и опасявам се, че моето изказване ще бъде доста по-прозаично от а, предишните оратори. Аз ще говоря като практик а, по отношение на онова, което правим в областта на групирането и разпределянето. Разбира се, ня, вие познавате е, нашата агенция, както и изпълнителния директор, който пред няколко месеца е, участваше в е, обмен на мнения. Както всички знаете, групирането и разпределянето е много важен приоритет в Европейската програма. И както генерал Колман каза, това не е ново понятие, вече известно време е факт. И а, Европейската агенция всъщност не иска да а, се възползва от идеята, че то, тази принцип съществува редица години вече в Европа. От 7 години ние като агенция работим в областта на групирането и разпределянето, имайки предвид е, нашия опит само от 120 души с доста ограничен бюджет, но ние въпреки това имаме вече някакъв опит в областта. Както вече бе казано, тази инициатива бе създадена от необходимостта съвсем на случайен принцип, адхок. Сега, вероятно, това, което трябва да направим, а и предишните оратори засегнаха този въпрос, е да го организираме по- по един по-структуриран начин. Не искам да застъпвам сега дали трябва да бъдат острови на сътрудничество или някаква друга форма виждаме как ораторите представиха своите становища до сега. Едно нещо обаче е ясно. Отбраната е суверенен въпрос за държавите членки и те ще вземат решение дали ще групират и разпределят и споделят с кого. А ние като агенция установяваме, че няма един единствен модел на групиране и разпределяне, който да отговаря на всеки подход и потребност. И може би тук агенцията може да помогне. Ще обясня какво имам предвид. Първо, това е единствената агенция, която е спомената в договорите на Европейския съюз чието управителен съвет се среща на ниво министри на отбраната. Тази двойна специфичност поставя агенцията в едно уникално институционално измерение и а, предоставя доста сериозно а, въздействие върху нейните плещи. Освен това, а, тя работи с много широк спектър, различни проучвания в областта на въоръженията, военните способности, насочени към сътрудничество и разбира се връзката с промишлеността. Ще се спра на това след малко. А както вече казах, агенцията е много гъвкава, което се изразява в начина по който работим по проектите си. Два са подхода. Изключване, доброволно, където всички държави членки участват, освен ако не решат да, да не участват. А втората възможност е възможността за доброволно участие. Две държави членки могат да стартират една инициатива, останалите по свое желание да се присъединят или не. имаме един подход ала карт Тоест, зависи от приоритетите на държавите ни членки, оперативните изисквания, интерес към конкретни проекти тогава вече те ще вземат решение до каква степен да участват в части от нашата съществена дейност. Този подход иллюстрира разпределянето и групирането съвсем накратко. С други думи, този подход не е нов за нас. Ние работим по този начин. И в резултат на това някои ни описват като един възел, европейски възел, в който именно се осъществява това групиране и разпределяне. Редица проекти са стартирани някои, които наистина предоставят истински военни способности, като например Афганистан. Ще го, говоря за обучението с хеликоптери и разполагането на лаборатория за справянето с самоделни взривни материали. Това са конкретни примери за проекти, с които работим. Имаме и по, разбира се, амбициозен, свързан с а, въздушното, въздушния транспорт и е, самолетите, които се занимават с този аспект и хеликоптрите. Е, искам да спомена значимостта за включване на промишлеността на този етап в подхода. Агенцията установява, че това е наистина много важен аспект. Нямаме готов отговор как да стане това, но знаем, че трябва да привлечем промишлеността. Преди няколко месеца вече организирахме семинар с участие представители на промишлеността по отношение на тяхната гледна точка е, за групиране и разпределяне на усилията. Ако група е, държави членки решат съвместно да групират и разпределят своите усилия в областта, например, на е, допълнителните услуги, подпомагащите услуги, тогава, например, свързано с храната, например, Нещо много банално, може би, ще кажете, но както вече бе казано от господин Валчек, това е нещо много важно, защото е свързано на практика и с бъдещи дейности в областта на бойни самолети, например. Но трябва да се направи е, независимо колко са ограничени ресурси, защото тогава пропорционално ще имаме по-големи възможности при а, е, успешно осъществяване да разположим наши военни части там, където те са нужни. По-нататък, Групирането и разпределянето не, ста, не е свързано само с увеличено сътрудничество. Зная, че това е всъщност темата на месеца или на годината, но ние в агенцията осъзнаваме, че колкото повече се групират и разпределят усилията, толкова по-голяма става взаимната оперативна съвместимост. Това е нещо много важно, имайки предвид различното оборудване, което се разполага от държавите членки при различни операции, когато те не са взаимосъвместими. И а, до какво води всичко това в крайна сметка? По-голямото групиране и разпределяне ще помогне е, защото в крайна сметка ще се даде възможност по-голямо количество средство да се пренасочат към фронтовата част, а не в тила. По отношение на агенцията мога да кажа, че министрите на 23 май се срещнаха с управителния ни съвет е, и е, предприеха стъпки именно за разработване на тази стратегия още по-нататък. Както бе казано преди малко, необходимо е да се уточни най-добрата практика, но е необходимо да се излекат полуките както от неуспехите, така и от успехите на предишните групирани разпределяния на усилията. По този начин ще можем да предоставим на държавите членки по-успешни предложения относно това, кое работи, кое не работи, кое е пълна катастрофа. И накрая искам да споделя с вас някои мои забележки, с което ще приключа изказването си. Както казах, агенцията вярва, че някои от пречките могат да бъдат премахнати пред групирането и разпределението, ако се стъпи на извлечените полуки – Необходимо е да се лансират най-добрите практики, например взаимозависимостта, сигурност на доставките. Онова, което е ясно, е, че ако е успешно действието, и е, господин е, генерал Колмон се спря именно на този въпрос, а именно а, политическа подкрепа на високо ниво и ако този темп се запази, тогава ние ще продължим да работим по тези въпроси. Можем да помогнем според нас и Агенцията, искам да подчертая, че принадлежи на държавите членки. Бюджета на агенцията се предоставя 100% от държавите членки. Не сме наднационална организация. Ние ще продължаваме да работим по тази проблематика, като най-важното е да се е, вземат ясенните въпроси, свързани с избора, дали ще се участва в групирани разпределения, остава на суверенитета на държавите членки. Благодаря. Благодаря. Въпроси? Господин Гала, имате думата. Äh, äh, Благодаря. Благодаря на тримата оратори, даже си водих бележки. За нас това изслушване ще бъде основа за един доклад, който възнамеряваме да напишем. И ни беше много полезно за нашия разговор. Вие Споменахте съществуващите ограничения. Предложихте някои оптимални варианти, варианти, които са доказани, които са удачни. Участниците е, представиха гледните точки, може би по-скоро на старите държави членки. Е, верно е, че някои нови държави членки обаче имат като че ли по-големи амбиции от някои стари. Не е ли така в някои случаи? Ще потвърдите ли, че някои нови държави членки имат по-големи амбиции от някои от старите? и бихме могли, например, да очакваме от полското председателство да заяви по-сериозни амбиции, включително на равнището на съвета. Говорите за групирането е, за общо ползване и разпределянето на усилията, но на практика тези неща са различни. Какво мислите за групирането а, за общо ползване? Какви са очакванията? Кое ще бъде групирано? Имате ли чувство, че все едни и същи държави предоставят въоръжение, сили и техника и други ги използват. И че все са едни и същи. А, как да се разграничат точно нещата, изискванията? И кой да координира действията? Коя институция? за да няма само пасивни реакции. Това, което предлагате е, за регионалното сътрудничество, не е напълно задоволяващо. То може да бъде само едно начало, но а, не включва всички, а би трябвало да търсим една обща визия. И може би би било добре точно Европейската агенция по, а, и, и Европейската служба за външна дейност да направят конкретни предложения как да се напредне и как и други държави членки да бъдат привлечени да предоставят и те да участват в групирането на средства на оборудване и, и разпределянето на усилията. Госпожа Гомеш. The... Да. Аз се присъединявам към въпроса, зададен от колегата Майкъл Галер. И искам да кажа, че вярвам, че корупцията в военната индустрия е от съществено значение не само защото това спира групирането и разпределението, така както каза един от ораторите, но просто и защото ние сега сме изправени пред недостиг на средства и о, бюджетна дисциплина, а едновременно с това с тая корупция ни се отнемат допълнителни средства. Не можем да си позволим като политици да се обърнем към нашите граждани и да им поискаме от тях да финансират нашата политика за сигурност и отбрана, ако всъщност те не вярват в нея и смятат, че тя е корумпирана. Извинявайте, че ви го казвам, но, например, в Португалия, в моята държава, цялата ни военна индустрия е корумпирана. И това не е само португалски проблем, това е европейски проблем. Не само Португалия е корумпирана. Не само ние сме тук, едва ли не а, измамници. Това всъщност въжи и за американците, и за Великобритания, и за Франция, и всички. Така че това е ключов въпрос – ако искаме нашите граждани да подкрепят индустрията ни. И наистина политическите, политиците всъщност само така могат да погледнат гражданите с открито, само ако няма корупция. Там, от всички тези области, за, където бяха обявени приоритети за групиране и разпределяне – през изминалите години. Кажете ми, в кои области се постигна поне малко напредък и в кои области няма никакъв напредък, за да знаем как ние да си набележим приоритетите за бъдеще. И искам също така да попитам. Разбира се, знам, че в настоящия контекст нещата са много сложни. Разбирам загрижеността, че ако нищо не се прави, а, до никъде няма да стигнем и че понякога нищо не се прави заради а, страхове от накърняване на националния суверенитет. Но Но също така погледнете какво стана и с ядрените програми. крайна сметка също се оказа, че нещата ще зависят от решенията, свързани с националния суверенитет. Имаше едно френско-британско споразумение и нима и нима можете да процедирате по същия принцип, както процедирахме и за ядрената енергия, именно, че сме хвърлили парите си на вятъра. Та, нека да попитам господин Муир. Какви са рисковете сега за инвестициите в отбраната в рамките на настоящата криза? И съответно, има ли наистина такав, такъв риск да видим как китайците изкупуват нашите технологии, развити от европейски фирми, изнесени за Китай? Благодаря. Благодаря за а, направените изказвания от изключително високо качество, но трябва да споменем още една организация с щаб тук, седалище в Брюксел, която много добре се справя с групирането и разпределянето именно НАТО. Ако парите не достигат, както разбираме, и търсим начини да реализираме економии, не би ли следвало да из отбягваме дублиране на натовски операции. Вече има доста голямо припокриване. покриване и интересно ми е какво мислите вие по отношение инициативите от европейска страна в тази насока. Е, не трябва ли да се обърне именно внимание на това при покриване с НАТО? Благодаря ви. Thank you very much. Uh, Благодаря. Ще дам отговорите в обратен ред на зададените ми въпроси, вероятно. Говорихме за групиране и разпределение. В моята реч аз също направих препратка към факта, че вече няма конкуренция между НАТО и ОПСО. Що се отнася до Европейския съюз и факта, че сме много добри по отношение на групирането и разпределенето. Би било много добре да е така, защото знаете, че НАТО не е наднационална общност. В Европейския съюз нещата са доста по-смесени – така че ако нещо се случи с НАТО или в НАТО, в НАТО държавите членки не непременно може би винаги ще бъдат съгласни. Така че има добри ясни активи и добър опит по отношение на групирането и споделянето. Например, стандартизирането е изключително успешно. И добър контекст има по отношение на взаимоотношението между двете организации е, НАТО и Европейски съюз. И едно от решението, например, беше, че стандартите на НАТО се използват едни стандарти, които са сходни и на практика еднакви с стандартите, които се прилагат в Европейския съюз и това всъщност не е, е припокриване. По отношение на постоянния щаб, да, това е нещо много добро защото това е първи елемент, който е необходим, когато се организират някакви операции. Необходимо да има постоянен щаб. Така е случая с НАТО. И там се взимат именно мъдрото решение да има един оперативен щаб, докато в Европа има 5 или 6. Добре ще бъде е, в този смисъл да изградим един оперативен щаб в Европейския съюз и да продължаваме да поддържаме добър диалог с НАТО. Така че, моля, да нека да забравим то, този подход, че трябва да избираме между НАТО и Европейския съюз. Става дума за способности. Това е най-важното, на което трябва да обърнем внимание. Сега трябва да видим къде са ни дефицитите на всички нас, държавите в Европейския съюз, по отношение на военна способност. Доста ни липсва, особено по отношение на стратегическото ниво. И всяка една от нашите страни трябва да даде този отговор. Каква е мярката, за да противодействаме? Трябва да сме заедно. Това е. Когато изградим тези е, военни способности, тогава за какво ще ги използваме? Имаме стратегия за европейска сигурност, това е нещо ясно. И кризата уточнява именно какво трябва да направим, за да можем да отговорим на конкретната обстановка на криза. И ние трябва да сме в състояние да направим това. В контекста на НАТО може да се използват, може да се използват в контекста на автономни операции на Европейския съюз. Вече имаме няколко такива. За това става дума. Така че няма конкуренция в никакъв случай. Няма и при покритие в никакъв смисъл. Трябва да работим съвместно и истински. И има едно нещо, което направихме съвсем сериозно вече. Идвам към въпроса, свързан с Европейската агенция за отбрана. отбрана. Конвенцията. Когато се създаваше, непълно осъзнавахме къде са ни недостатъците и затова знаехме, че е необходима такава агенция. Е, и тя нямаше за задача да се занимава само с а, е, тактическите въпроси и техническите въпроси. Днес много добре получихте а, отговор по отношение дейностите на агенцията. Ние имаме чудесни примери по отношение на тактическото ниво, включително на ниско тактическо ниво. Обаче не отговаряме на високите а, очаквания, които имахме първоначално за а, агенцията и не бива да обвиняваме а, Европейската агенция за отбрана. В, в, кой е в а, управлението на тази агенция? Е, министрите ни и има, разбира се, е, председател. Така че, с други думи, от нас зависи. Трябва да действаме в единогласие. Иначе няма да имаме напредък. Нека да се замислим върху този въпрос. Може би някои от държавите иска да върват малко по-бързо и по-надалеч. И те имат тази способност да го осъществят. Мисля, че в крайна сметка от нас зависи тук в Европа Нека да отговорим на очакванията и амбицията си. Нека да използваме инструментите, които до сега сме си разработили е, за тази цел. Последният елемент, който бе повдигнат от господин Галър – групиране, разпределяне. Аз искам да добавя към това и специализация. Това е, е една тройна взаимосвързаност. Групирането е изключително важно, защото се а, е, е, групират а, усилия, след това се споделят, но ние сме толкова близо един до друг, че имаме на практика същия подход – и тук няма никакво погазване на суверенитета ни, защото ние сме в един клуб от еднакво мислещи хора. По същия начин стоят нещата и със специализирането. Единственото, което трябва да се има предвид е, че не вървим на национално ниво към специализация, защото тогава всяка една държава на практика трябва да разработи всичко, което ще даде проблеми. Така че, групиране, разпределяне и специализация. Това са три елемента, различни елемента, които гарантират успеха при различни условия, а и държавите ще работят съвместно, те ще бъдат взаимно свързани. Мисля наистина, че в крайна сметка групирането, разпределянето и специализацията са целите, към които се стремим, но нека започнем бавно и както тук бе казано, по-настоящем онова, което е много обещаващо е регионалното а, групиране и разпределяне, тези острови на сътрудничество. Нека да предприемем точно тези стъпки сега, да вървим напред в тази посока. Това е значителна стъпка. Но нека не забравяме, че няма да е достатъчно. Трябва да продължим в тази посока. Трябва да отидем още по-напред, за да можем да преодолеем стратегическите си проблеми. Това вече е в дългосрочна перспектива казано, но вече нямаме време да чакаме. Как, когато преди е, Югославия пак говорихме и мислихме на тази насока, 10 години по-късно трябва наистина да гарантираме, че преодоляваме тези стратегически проблеми. Времето отдавна е дошло дългосрочното е за нас краткосрочна перспектива и чука на вратата. Благодаря. Uh, Благодаря. Нека да продължа идеята на господин Колман относно а, групирането, разпределението на общо ниво и също така на регионално ниво. Мисля, че доста говорихме по а, тази тема днес след обед и аз съм напълно съгласен с а, а, генерал Колман Именно проблема с Ливия днес ни показа, че имаме нужда от допълнителен капацитет и трябва да видим откъде ще го вземем и как държавите ще се обединят за тази цел. Защото наистина е много по-ефтино с групирането и разпределенето, колкото всеки индивидуално да го прави. Е, по този подход обаче означава, че ние сме готови да инвестираме нови средства в тези капацитети, а не такава е реалността днес. Реалността ни днес е, че някои държави са намалили с 50% бюджетите на отбраната, например Латвия. Няма нови пари, това се казва. Няма регионален подход. Може би ще трябва да разгледаме подходите по-отделно, но все пак – Нуждата от регионален подход е нужна по следните причини. Погледнете инфраструктурата, с която разполагаме. Тя е по-скоро регионална. Например, в Централна Европа имаме няколко държави, които оперират с една и съща инфраструктура. Трябва да, а, да използваме идеята за групиране е точно това, а именно групиране на, на регионалната инфраструктура за да се пестят средства. А когато имаме такива средства, ние можем да се съсредоточим върху увеличаване на капацитета и да постигнем и други конфигурации, е защото, примерно, други държави ще са заинтересовани от нещо друго. Но а, нека да не забравяме, че тези две понятия не са несъвместими. Напротив, а, те са просто две нива на едно и също нещо. Пред, относно НАТО, НАТО също може да допринесе. Аз утре ще говоря пред тях. Съгласен съм с генерала. Всяка институция може да има комплементарна роля. В случая с НАТО, разбира се, че НАТО също има добавена стоеност. Например, относно планирането на процеса на отбраната. Това е, може би, е, много показателен модел на групиране и разпределене между съюзниците в НАТО и качествено използване на регионалните възможности. А, нека да не забравяме обаче, че НАТО в своите планове за отбрана също използва регионалния подход. Виждате, това е много подходящ начин за да се а, обединят страните и да а, да мислим като региони, а не като отделни държави. И също така, аз лично съм привърженик на групирането и разпределянето и в НАТО. Може би, понякога става при покриване на функциите, но в този случай мисля, че то е полезно. Относно корупцията, съгласен съм с казаното от госпожа Комеш. Вярно е, че корупцията е на около, около 2% от БВП. И виждате, че наистина доста голям процент изчезва. Ние следователно не можем просто да гледаме само как се, за какво се харчи, да видим и как се харчи, т.е. да осигурим един контрол на разходите. И може би наистина може да се направи нещо тук, но и НАТО също може да направи доста. Аз лично говорих с НАТО за това как точно да, да преразгледат как се отпускат средствата от общите фондове за държави, които нямат много надежни обществени поръчки. И един последен въпрос. Е, извинявайте, че няма да мога да отговоря на всички въпроси. Относно групирането, разпределението и част ли ще бъде то от европейския график? Да. Е, мисля, че отделните държави имат много различна история и новите държави евентуално ще имат нови изисквания. Е, говорихте за Полша, която ще иска евентуално, ще има нови амбиции. Да, но най-вероятното, ще, най-доброто ще бъде Европейския съюз да даде насърчаване за допълнителни инициативи от страна на държавите. Аз лично, може би, ще ви разочаровам. Говорих с полските колеги и е, те, може би, няма да са чак толкова инициативни, ще се придържат към по-традиционните форми. Но когато говорим за групиране и разпределяне, най-важното е да обмислим какво ще правим и да го направим. Както вече казах, има сътрудничество в Бенелукс, също в северните страни. И, но дори там трябва да има увеличаване на групирането и разпределението. Например, казах също така за чехите и словаките. Има. Определено има още много работа да се свърши. Госпожа Гомеш, може би, ще ни каже повече. Тя изхожда от, примерно, португалската позиция. Но със сигурност има още какво да се каже, да се направи и в Румъния и други държави. Благодаря. Господин Паско. Um, the... Искам да поздравя ораторите за професионалната дискусия, която провокираха в нашата подкомисия. Приятно знаете, че до сега не сме говорили толкова много за групиране и разпределение, това всъщност е основно примера, който съществува между Франция и Обединеното кралство и то е един по-специфичен пример. Много трудно може да се генерализира относно този пример, но както и да е, има своята логика и регионалния подход за мен също има своя смисъл. Необходимостта да има сродни култури е нещо важно и правилно им. Тук пак отново е добър пример между Франция и Обединеното кралство, които вече е, до, стотици години имат много по-общи неща, отколкото е, именно работейки заедно, колкото можем да сравняваме други страни. Белгия и Румъния, да речем, дали попадат в подобна категория. Белгия е е, категорично по-високо ниво от Румъния, но във всеки случай можем ли да, е, да има някаква връзка? Това са съвсем различни традиции. Отново стигаме до едно положение, което е валидно за конкретни области. Но онова, което се случва, свързано с нашите вътрешни проблеми и нашата ангажираност към тях, ние напълно пренебрегнахме необходимостта да сме във връзка с останалите държави членки, с членовете, които са регионално близо до нас. И имат сходни общи подходи в конкретната обстановка. Да, разбира се, страни като Великобритания и Франция се изправиха срещу по обстановката в Либия, групираха, разпределиха, създадаха съвместна операция и я проведоха срещу Кадафи. Но за нас, в нашата област, Румъния, България, Гърция, и други държави, в Западните Балкани, например, ако отидем по-на север, пък Унгария – тогава какво да правим? Това е нещо, което е много важно. Трябва да пренасочим вниманието си така, че да привлече вниманието на лидерите на държавите към необходимостта наистина да се продължи и да се инвестира в отбраната, да се обръща внимание на отбраната. Ето, ние всички получихме този документ. Е, това е на практика приключи в началото на 2010 година. От тогава насам обстановката не се е подобрила, ми в някои случаи даже се влушава. Не искам да се спирам на това, че държава, която начертава малцинствата, които живеят е, на територията на друга страна, да възприемат конкретно, е, конкретна позиция, когато става въпрос за конкретни предложения. Но, мисля, че това е правилната посока, но трябва да мислим конкретно какво можем да направим на политическо ниво, за да именно се смени фокуса на вниманието на населението, защото тогава, разбира се, и то населението със своето преосмислено внимание ще насочи вниманието и на своите лидери към областта на отбраната. Понякога е така работят нещата. Това трябва да имаме предвид. Когато говорим за регионите, трябва да отчитаме съвсем е, сериозно конкретните специфични характеристики на тези региони. Постижимо ли е? Реализируемо ли е? Защото наистина се губи капацитета да допринесат членките за изграждане на нивото на отбраната. Това е, разбира се, тема, която трябва да се спомене. Благодаря. Мистер Мюр, плиз. Господин Мойер. Благодаря. Мисля, че имаше четири въпроса директно за мен. Нека да започна с въпроса на господин Камран за НАТО. Абсолютно сте прав. Да, наистина. Трябваше да спомена и това. Просто го пропуснах, извинете. Моя вина, извинявам се. Но ние се сътрудничим, ние от агенцията, от Европейската агенция по отбраната, сътрудничим тясно с НАТО. Нашата дейност е допълваща, защото голям брой от страните в нашата агенция са, разбира се, членки на НАТО и капацитета, за който се говори, всъщност е осигурен и за НАТО, както и за, за цялата коалиция. Така че ние за, в сътрудничество с НАТО нямаме нужда да отидем до другия край на света, примерно Северна Вирджиния, за да говорим, да водим диалог. Идеята на този диалог е не просто да се избегне дублирането, но също така и да не се получават огромни разлики, пропуски в дейността ни. Ние се сътрудничим в доста области, които бяха идентифицирани като проблематични. Една от тези области – е, че всъщност двете, и двете организации заявиха, че тук няма надпревара, кой повече ще направи в дадена област. Напротив, това е едно допълване. Така че не може да се говори за съревнование. Ние се допълваме и работим съгласувано. Другият въпрос Госпожо Гомеш, не знам дали съм най-компетентният човек, за да ви кажа за това какво китайците купуват като военна техника от Европа. Но сега, пак да ви кажа, че ние нямаме китайски персонал в агенцията. И индустрията, с която ние се занимаваме, е европейската индустрия по отбрана – и, и съответно компаниите, които участват, са европейски. Но нашата политика е отворена. Тоест, ние продаваме и на трети страни. И имаше въпрос и за приоритетите ни. Ние не работим в един вакуум. Имаме план за развитие на капацитет, който се базира на един едва ли не каталог, така да се каже, описание на приоритетите, така както каза и генерал Колманд. Съответно имаме и инициативи, които да следват за изпълнението на тези е, цели. За да се стартира един проект, и да бъде той изпълнен, той трябва да бъде одобрен от държавите членки. Но мисля, че може да се каже, че голям брой инициативи по групиране и разпределяне се осъществяват от различните подагенции, следвайки плана за капацитет. И те са тясно свързани с осигуряване на а, ключовите капацитети. Мисля, че имаше и още един въпрос от господин Галър относно ролята на Катрин Аштън. Както знаете, е, тя има три правомощия, три основни правомощия. Освен, че е върховният представител и заместник председател на комисията, тя е също така и ръководител на агенцията. И това, както и генерал Колман каза, нейното ръководство сред министрите на отбраната е много важно. Тя трябва да докладва редовно на министрите. Тя прави препоръки как да работим. Това означава, разбира се, повече споразумение. Така че вярно е, тя има много важна функция – и факта, че има три такива компетенции, три ресора, вече според мен е много полезно, защото ние в агенцията не сме един изолиран остров. тоест, ние се сътрудничим тясно с комисията по голям брой въпроси. Например, за синергиите между военна и гражданска индустрия. И в това отношение ролята на Катрин Аштан като ръководител на нашата агенция и заместник председател на комисията е много полезна. Например, това, което вече направихме, е използването на някои военни стратегии за граждански цели, например сателитно следене на трафика. И за тази цел обаче трябва да имаме ясно сътрудничество и министрите на отбраната също да участват активно и съответно да осигурят политическата подкрепа, от която тя има нужда. Благодаря. Uh, и сега да чуем също така и последни думи от останалите оратори. Имате думата да. Аз ще се опитах да отговоря на госпожа Гомес по отношение корупцията. Може би аз съм малко повече цени, когато говоря по тези въпроси, но ако се обърнете към хората по места, например, някой док, която и е страна, и ги попитате, добре ли е даден съд да се строи точно там, дали политиците им са добре или не, мисля, че отговорът ще бъде хич не ме интересува как поръчката идва тук при мене. И така стоят нещата от крайно левия до крайно десния спектър. Не искам да кажа, че това е корупция. Но не непременно тук има интереси, които се ръководят от сигурността и в крайна сметка се стига до възлагане на поръчка тук или там. Обаче, като цяло съгласен съм, че а, корупцията е проблем по отношение на доставките и поръчките. Трябва да се а, има предвид всичко това. И би трябвало хората също така да бъдат питани какво мислят за корупцията. По отношение на господин Галър, нивото на амбициите и разликите, старите, новите държави членки, по-активни ли са или не, вероятно понякога е така. Когато се обърнем, например, към Швеция, но във всеки случай по отношение на европейската отправа това са нерелевантни аспекти. Няма значение на практика. Интересно е следното. Ако дейностите или въобще всичко, което се извършва в областта на групирането и разпределянето, можем да кажем, Обединеното кралство винаги много активно участват. Те са сред най-активните в тази област и този подход по отношение на техните бойни способности. Но много трудно е да се каже, че можем да приемем просто ей така един, два или три аспекта на правилата. Важното е да се изгради наистина и някой като регионален лидер, дори от по-малките държави членки в областта на а, военното дело. Това ще бъде интересно развитие. Бих искал да опонирам известна допускане, дали групирането и разпределянето действително води до економии. Мисля, че така постановката е погрешна. На първо място трябва да се има предвид, че групирането и разпределянето първо се нуждае от инвестиция. Трябва да се сложат пари на масата. Това е първото и най-важното. По отношение на реформите в областта на отбраната, държавите членки си мисля, че могат да се прехвърлят всъщност е, всичките тези пера, без нищо да се прави, без дори да разполагаш със средства. Но това не е възможно. Следователно, за да бъде устойчив този механизъм на разпределяне и споделяне, тук подчертавам и казаното от другите оратори, необходимо е промишлеността и в промишлеността е, не само да участва, но да има дългосрочни предложения за решения. В противен случай подходът няма как да се е, реализира. Необходимо е да се е, разработват различни неща съвместно. Тогава могат да се реализират економии. Взаимната оперативна съвместимост може да бъде постигната именно по този начин – не да се правят е, взаимно несъвместими е, техники. Точно обратното. Техниката трябва да бъде взаимосъвместима между партньорите. По-нататък господин Кампел ни напомня, че НАТО е важен участник в областта на способностите и генерирането им. Има и естествена граница по отношение на способностите на НАТО да се справи с сегашните предизвикателства, просто защото няма индустриална политика или пък технологична политика, а ние имаме, поне ние в гражданската област. И можем да прехвърлим тези е, тази възможност и тази ноу-хау именно в военната област. И това е нещо, което може да се направи. Новаторски решения могат да бъдат внедрени. Как може развитието на Европейския съюз да допринесе за развитието на НАТО, бе запитано също така от гледна точка и на комисията. Това не са отделни изолирани острови. Може да се намери решение. Интересен ми беше вашия въпрос, господин Гавър, защото понякога пропускаме нещо, което може да бъде характеристика съвсем различна от двете страни, както доставката, така и а, необходимостта или поръчката. Малките държави, които имат е, по-малко, е, по-малък бюджет, имат по-голяма и, и, инициатива да е, бъдат новатори, именно поради тази причина. Тук имаме намаление на бюджета за отбрана, а хората трябва да намерят нови решения, но с по-малко пари. Така стоят нещата. Това е трудно. И на практика се опитваме да запазим всичко от миналото с вложения интерес, но няма инициатива да бъдем новатори. А други страни, които нямат конкретни способности, са необходимо да направят нещо. Например, Израел имат силна инициатива да работят творчески при нас, като че ли липсват този подход – Разбира се, най-лошо ще бъде, ако се занимаваме само с намаляване и урязване на бюджета и отказване от е, едва ли не всичките ни способности. Необходимо е да има ясна нова перспектива, която да тласка всички в посока на иновациите. Тофлер веднъж написа, че не, не можеш е, да спреш процесите по начин, по който не можеш и да спреш един танк с бомбони. Така че няма разбиране. Ако не се осъществи какво точно представлява положението в военното дело. Да се върнем към френски опит. През 50-те години много консервативен подход по отношение на разходите. Разчитахме на а, САЩ в обуща на промишлеността. Но всички искаха по време на Митеран да имаме лицензио, да имаме оборудване от САЩ. А по-нататък вече е, тласнахме нещата към нов консенсус на европейско ниво, на национално ниво. Нужна ни е нова перспектива, госпожо Гомес. Наистина това е възможност и предизвикателство. Имам предвид мисиите, френско-германските, е, с операции. Това е една добра възможност наистина да се запази различната позиция, но да се обединяват усилията. Бих казал, че по отношение на доставката, промишлеността е в монополно положение. Имаме двустранна монополно положение. А пък трябва да преодолеем този етап и добре е да има повече конкуренция, както казва и Европейският парламент. Необходимо е да има по-добри новаторски решения. Благодаря. Благодаря. Да, госпожа Гомеш. Само исках да кажа нещо в отговор на господин Валинг. Някои гер... страни, например Германия, като че ли гражданите не са много наясно а, относно този проблем с а, обществените поръчки. Докато в други държави, например моята, има. А, този въпрос е много деликатен. И хората са наясно, че става въпрос за голяма корупция в областта на отбраната. Например, а, такъв беше случая с една подводница, купена от германска корабостроителница. Е, но а, такъв е случай не само с Германия и с Португалия. Гърция също, например, ние сме подписали а, конвенцията срещу корупцията на ОНЕ, срещу подкупите и така нататък. И също така спазваме правилата за единия пазар, а пък те всъщност много често са нарушени при тези случаи на корупция. А, такъв е случай с моята държава. Имаше фалшиви производства и така нататък. А, голям проблем, голям проблем, но в нашата държава, например, а, тя е ясна на обществото. И когато говорим и за частни компании, строителници и така нататък, а, но отговорим за корупцията, говорим и за държавата, защото обикновено това са големи поръчки от държавен мащаб. И именно за това казвам, че корупцията е и сред държавната администрация. И НАТО има голям проблем точно в този, по този въпрос, борейки се с корупцията. А имаме директива, на европейско ниво за обществените поръчки при отбраната. Това е и според мен една от основните теми в дебата за групиране и разпределяне, защото а, корупцията е голям проблем. Имаме нужда от пари, а едновременно с това те отиват в корупционни схеми. Благодаря. Thank you. Благодаря. Първо, Искам да благодаря на всички е, оратори. Надявам се казаното тук да бъде много полезно при изготвянето на инициативния доклад на, на госпожа Енбелт за кризата в това отношение в държавите членки. Още веднъж благодаря вашата позиция тук. и Информацията, която ни представихте, беше много полезна. Благодаря. Закривам заседанието.